Mes chers collègues, nous voici réunis pour. Euh, Колеги, ето, събрали сме се тук за най-интересната и със сигурност най-дългата сесия, по време на която ще трябва да се произнесем по 1902 изменения по бюджета за 2016. И искам да благодаря на докладчика по различните секции, общия докладчик, както и тези за отделните части, за работата, която извършиха, като се мобилизираха почти денонощно и следиха стриктно темата. Благодаря също на секретарията, на политическите съветници, на всички, които позволиха да се изготви този бюджет в възможно най-добрите условия, като се има предвид, че имаше доста интересни събития и това да се предвиди какво ще стане през 2016 е особено трудна задача и не се знае дали няма да ни се наложи да правим допълнителни изменения на този бюджет за бъдеще. Колегиумът на комисарите ще заседава сряда сутринта, за да одобри един проект бюджет, коригираш бюджет за 2015, който със сигурност ще има последици и за 2016, що се отнася до поетите ангажименти и плащанията. И искам да ви кажа, че госпожа Георгиева, комисарят, който се занимава с бюджетните въпроси, предлага да дойде веднага след събранието на колегиума на комисарите в края на сутринта в сряда или началото на след обеда, така че ви предлагам, ако сме превършили гласуването до тогава, да предвидите и допълнително време за изслушването на госпожа Георгиева. Това изслушване би могло евентуално да се проведе в сряда след обед в Страсбург също. Но госпожа Георгиева иска да ни уведоми почти в реално време относно това, което колегима на комисарите ще предложи на съвета. Съвета ще се произнесе на 21 октомври и едва тогава и Европейския парламент ще може да се произнесе и по пакета за иммиграцията. И трябваше да започна с това, но първо, но пропуснах, но сега нека да ви попитам, приемате ли дневният ред? Госпожа Гардия Забал. Благодаря, господин председател. Трябва да вземем предвид, че а, няма изменения по всички части. Смятам, че трябва това да бъде включено в а, а, темата утре. Дневният ред вече беше прият и раздаден. Мисля, че няма да има проблем за утре. Утре или сряда, не се знае, казва председателя. Не виждам забележки. В такъв случай вашия доклад ще бъде разгледан веднага след гласуването по бюджета 2016. Още повече, че няма изменения. И така, приемаме променения дневен ред. И сега искам да ви кажа кои, какви са решенията на координаторите по време на заседанието от 15 септември и днес. Първо поискахме от председателският колегиум да разрешението да, изгр... да напишем един инициативен доклад за финансовата рамка, многогодишната финансова рамка. Също поискахме прилагане на член 54, там на... по него едно становище за доклада на комисията а, по заедостта за докладът по прилагането на дейностите, оценка и въздействие на Европейския фонд за адаптация към, за периода до 2020. Също поискахме да напишем доклад за един доклад за финансовите изисквания Янош Левановски, Жерар Депресър, е, докладчици по него. И също поискахме е, да се спрем на многогодишната финансова рамка. Изабел Тома и Ян Обрихт са докладчици там. Също поискахме две проучвания. Едното по разглеждането на многогодишната финансова рамка вече е ви казах кои са съдокладчиците там. И също едно съпоставително проучване за а, разходите по а, свързани с и разходите за всяко едно евро, което се похарчени за европейските политики в държавите членки. Но тук нямаме докладчик. И приехме да изпратим едно писмо което да представя трудностите с календара и проблемите, свързани с бюджетната процедура. Гласуването е предвидено за процедурата по приемане евентуално на бюджета за 2017. И също разгледахме едно искане на омбудсмана за евентуално участие в сеансите или заседанията на трилога. И тъй като бюджетната комисия АВКО, Либе и ЕКОН също искаха, помислихме, че може би ще е добре да, из, да съставим една дискусия с колегите и да се опитаме да предприемем един по-забавен такъв подход. Също предложихме да се поканят тук депутати от Европейския парламент и групата на високо ниво за собствените ресурси да дойдат пред комисията и да ни дадат отчет до края на годината. Също дадохме съгласието си на едно искане, отправено от Start at Europe. Това са учениците от едни известни френски бизнес училища да могат да присъстват в пленарна зала и там да проведат своят семинар. И също да проведем едно съвместно заседание с комисията Либе относно бюджетните предизвикателства, които се поставят пред Европа от миграционните потоци и кризата, с която се сблъскваме днес. Това ще е повод за тези от нас, които са участвали в мисията в Сицилия през юли, да направят резюме на мисията. Това са информациите, които исках да ви представя преди да започнем с разглеждането на измененията и гласуването по бюджета 2016. Преди това обаче искам да а, видя дали а, протокола от заседанието от 3 септември е одобрен от вас. Не виждам желаящи за внасяне на изменения, значи се приема този протокол. И сега давам думата на докладчиците ни за да представят а, измененията. Хосе Мануел Фернандеш има думата, о, генерален докладчик по този бюджет. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a todos os grupos políticos, a todos os relatores de sombra. Благодаря. Искам да благодаря на политическите групи, на докладчиците в Сянка, на всички координатори, за извършената работа. Стигнахме до няколко решения. Бяха представени две резолюции през юли. Там е записан като наш приоритет предоставянето на помощ за беженците. Искаме да решаваме въпроса за миграцията Искаме да обърнем внимание на предприемачество, заетост. И благодарен съм за подкрепата по време на преговорите. В резултат на преговорите се надявам, че парламентът ще успее да прояви своето единство. Бяха внесени 1902 изменения. Това говори за интереса и ангажираността на колегите. Благодарим за предложенията. В крайна сметка стигаме до гласуване, което винаги отнема време. Също така съм много благодарен и за благодаря на секретарията. Специална благодарност на Гийом от е, дясно, който свърши огромна работа. Благодарен съм и на всички политически съветници, на моите съветници от НП, но също така и съветниците от всички групи защото в парламента работят хора от много висок калибър. Няма да забравя как една неделя с секретарията разглеждахме всички изменения. Нито пък ще забравя високото качество на, на секретарията те вършат работа, която не винаги е видима за външния свят, но за нас тя е очевидна. Благодаря за работата, която извършихте и за професионализма и уменията. Благодаря, господин главен докладчик. Вие координирахте то, тази дейност. Сега господин Депре за другите раздели. Съвсем набързо, господин председател, бих предпочел да направя кратко встъпление преди гласуването по други раздели, за да не намалявам емоционалния характер емоционалната нотка, привнесена от колегата, главен докладчик. Госпожо Калвиньо, смятате ли, че вие можете да направите някакво изявление преди да започнем гласуването? Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда кратка и да сдържа емоциите. Господин председател, госпожи и господа членове на комисията, благодаря на тази възможност да говоря пред вас преди важното гласуване. При предишни срещи на тристранни срещи комисията имаше възможност да представи проекта бюджета за 2016 година и да изрази своята позиция по четенето на съвета. Сега само ще ви представя онова, което се случи след като представихме бюджета през май, а и някои събития споменати от председателя. След края на май, когато комисията представи проекта бюджета за 2016 година, настъпиха някои важни събития, от които, които е, наложиха Европейския съюз да прояви солидарност и отговорност. Времето се движи толкова бързо, че може би сме забравили, но всъщност е, първото значително събитие през последните месеци беше гръцката криза, като част от мерките за подпомагане на Гърция в трудния момент, комисията предложи увеличаване на предварителното финансиране за заедно с 100% финансиране за допустимите разходи и за 5% за програмите 2013-2020 година. Въздействието беше 1 милиард за бюджета 2015 година. Според нас това може да се включи по кредитите за поети задължения без това да е в ущърп на целта да се увеличи с не повече 20 милиарда на сплатените разходи. За 2015 година целите съответстват на проекто бюджета. При всички случаи ние ще ви предоставяме актуална информация за плащанията, както се договорихме. Следващата среща ще бъде на 19 октомври. След лятната вакансия избухна млечната криза. Това беше второто събитие с въздействие върху бюджета. Комисията предложи пакет от мерки това число предоставяне на млечни продукти за беженци. Може би това останало незабелязано в пакета за 500 милиона, но комисията предложи да се използва всяко евро за двойни цели да се изхранят най-нуждаещите се. Тези мерки ще бъдат включени в коригиращо писмо номер 2, в това число мерките за предоставяне на плодове и зеленчуци след руската, руското ембарко. Третата криза, която очевидно не е преодоляна и, пред, и вероятно няма да бъде преодоляна дълго време, е кризата с беженците. Безпредседентна криза, която е, оказва безпредседентен натиск върху бюджета. Парламента правилно предвиди това в насоките си като основен приоритет и посочи, че е необходимо да се предприема действия по функция 2, т.е. сигурност и външните инструменти или функция 4. Въпреки, че проекто бюджета за 2016 година предложи 273 милиона евро в допълнение към програмата за миграция са необходими допълнителни мерки, за да отговорим на кризата с беженците. Комисията предприе няколко мерки, обяви няколко пакета, последния от миналата седмица. Тези мерки включват изпълнението на механизма за разселване за лица и нуждаещи се от международна закрила, така според споразумението от съвета. Въпреки, че това ще бъде предмет на коригиращо писмо номер 2, съобщението на комисията от миналата седмица обяви цялостното въздействие върху бюджета за 2016 година 780 милиона за разселването, 600 милиона за спешния фонд за, за обежище и миграция и за силен капацитет за Frontex, EASO и, и Европол е също така и за хуманитарната помощ. Отбелязвам, че някои изменения, внесени пред комисията, вече отчитат нужните ресурси за част от този пакет и подкрепяме подкрепата на парламента. Както каза председателят Артуи, има мерки, които ще се осъществят през 2015 година. Спешният характер на ситуацията изисква максимално бързи мерки. И затова в среда комисията ще представи проекто коригиращ бюджет за е, коригиращ бюджет е, за агенциите, инструмента за съседство за на обща стойност 800 милиона евро. Нашето намерение е да представим пакет, е, който да се разглежда отделно от проекта бюджета за 2016 година. Предложението на комисията включва период от две години, но проекто бюджета за 2015 година може да се разгледа от двете институции, съвета и парламента по бързата процедура, за да се приеме максимално бързо и средствата да се предоставят на нуждаещите се максимално бързо и това не би трябвало да бъде част от процедурата за съгласуване. За да обобщим, през май предложихме отговорен бюджет според нас и спазвахме ангажимента за ангажиментите има споразумение за ЕФСИ, което също трябва да се спази. и От нас се иска да дадем бюджетен отговор на кризата. Смятаме, че постъпваме отговорно, мейки предвид, че няма резерв по трета функция. Възнамеряваме да използваме максимално гъвкавостта от по меж... многодишната финансова рамка. Заедно с това трябва да спазваме бюджетната дисциплина и всяко евро да дава максимален резултат и да се съсредоточим върху най-важното въпрос, който е и основен приоритет за парламента. Съвсем накратко няколко коментара по измененията, внесени от парламента. Отбелязваме с удовлетворение, че множество е, изменения, внесени от депутати, част от 1970-те възстановяват нивото на кредитите за плащани и ангажименти, предложени от Комисията за проекта бюджета за 2016 година, т.е. да се отмени съкръщенията, предложени от съвета. В някои случаи обаче парламента предлага значително увеличение над предложението на комисията. Ще спомена някои от тях най-напред по отношение на функция 1А. Отбелязваме, че някои политически групи и някои комисии предлагат да възстановят ангажименти, за поети ангажименти за свързване на Европа на, на нивото на предишните споразумения Комисията отчита приноса на тези програми към целите за заетост, предприемачество и предприятия. Искам да кажа, че имайки предвид ограничения резерв по функция 1, всяко увеличение ще наложи използването на инструмента за гъвкавост, комисията предлага да се използва целият инструмент за функция 3, за да се справим с предизвикателството на миграцията. Очевидно ние ще трябва да приоритизираме недостатъчните ресурси. Що се отнася до функция 1b, някои предложения са свързани с международната с и младежката инициатива за заетост. Ние не сме против, но според нас е, е твърде рано да се въвеждат промени сега, тъй като изпълнението ще продължи и има значително увеличение на предварителното финансиране от 1 милиард, както помните. Те са напълно изплатени и смятаме, че степента на изпълнение ще се засили през периода и ще се засили през 2018 година. Това е въпрос, който може да се остави за средносрочния преглед и няма защо да се променят нещата за 2016 година. Накрая, пред подкрепата ни да се възстановят плащанията до нивото предложено от комисията. Ще имаме възможност да обсъдим този въпрос, когато обсъждаме плащанията на 19 октомври. Благодарни сме и за предложенията на парламента, по-конкретно докладчика господин Фернандес, да се възстанови нивото на ангажиментите за бюджетните редове за администрация и подкрепа и по отношение на централизираните агенции проведахме дискусия само преди една седмица. Познавате подхода на комисията. Нека да кажа, че когато говорим за области, които са нови задачи или приоритети, като например миграцията, смятаме, че всички допълнителни средства трябва да са отделно от 5% намаление. Що се отнася до агенциите, Frontex, EASO, Европол и така нататък, смятаме, че те трябва да бъдат подсилени и да не бъдат включвани в 5%. След няколко седмици ще ви представим писмото за изпълнение, за да се оцени доколко е изпълнимо предложението на парламента и съвета. Очаквам дискусията, която ще продължим в сряда, когато комисарят Георгиева ще представи подробно проекто коригиращия бюджет. Това ще бъде добър пример за това как институциите намират бърз отговор на спешни въпроси като миграцията. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря госпожо за това изказване. Нашите докладчици оценяват вашите положителни думи. От отвъд гласуването в комисията и пленарната зала, съгласуването ще бъде важен момент и имайки предвид динамичната ситуация, може би ще трябва да се направят допълнителни корекции. Надяваме се да можем да намерим решения и то бързо, тъй като въпросите, които разглеждаме, кризата с миграцията, изисква от нас да дадем бързи и конкретни отговори. Е, освобождаването от изискването за 5% съкръщение за агенциите – е според нас правилно решение. Господин Фернандес, искате ли да се изкажете? Господин Брелке. Благодаря, господин председателю. Съжалявам, че спъвам процедурата с изказването си. Това, което ни каза комисията току-що, по отношение на предложенията на комисията, е нещо, което трябва да бъде разгледано по-подробно, за да се направи оценка. Моля ви да ми извините, но а, когато вие казахте, че ще покажем, че европейските институции са в състояние да вземат бързи решения, нека да се огледаме съобщението на комисията от миналата седмица, а, например, в което а, държавите членки, комисията също, са решили да вървят с скоростта на Охлюва. Вие говорихте за Световната продоволствена програма. Държавите членки би трябвало да осигурят средствата, предвидени за 2014 година, но ако видим какво е състоянието средно за държавите членки, както и за Европейската комисия към края на септември, резултатът беше доста удалечен от плащанията дължими към Световната продоволствена програма, а тези плащания трябваше да се направят в светлината на ситуацията, в която се намираме. Освен това, виждаме и едно непропорционално увеличение на средните стойности, но трагичните миграционни потоци влушиха ситуацията. Международните програми вече не разполагат с нужните средства, за да може тези програми да бъдат долу-горе сносно управлявани. Затова отправям апел към държавите членки, както и към Европейската комисия. Ако направим съпоставка с данните от 2014 година в програмата, те бяха 47% по-низки, отколкото предходната година, което означава, че не може да се прави съпоставка между данните за всяка отделна година, поради драматичното положение от тази година, което значително внуши нещата. Европейските институции, нашите процедури не са предвидели нужните механизми, за да можем бързо и ефективно да реагираме при кризи. Когато разгледаме бюджетната процедура, господин председател, мисля, че трябва да обърнем внимание на този въпрос много внимателно. Същото се отнася а, и за казаното, че като цяло 4 милиарда евро липсват от годишните суми за покриване на нуждите за оказване на парламент... хуманитарна помощ а, по отношение на сирийската криза за 2015 година. Държавите членки Европейския съюз трябва поне да поемат ангажимент да осигурят половината от тази сума. Тези данни се е, отнасят за 2015 година а това означава, че ние въобще не сме започнали доли да обмисляме какви са потребностите за следващата 2016 година. След като апелираме за бързи действия, тези данни противоречат е, на декларациите, направени от е, Европейския съвет за това какви са спешните нужди. Говори се за 1 милиард. Аз очаквам вашите предложения и считам, че трябва да окажем натиска върху съвета. Виждаме, че зимата наближава, ние загубихме вече много време. Благодаря. Благодаря ви за този апел, който отправихте, за това, че биете тревога. Но госпожа Георгиева в сряда в края на преди обеда или в началото на следобеда ще дойде тук и това е възможност да обсъдим миграционната книз, криза и можем тогава да посочвам отново тези данни, които посочихте току-що. Ако не се дадат бързи отговори на очакванията на онези, които се намират в Турция, Ливан, в Йордания, има риск от нова вълна от мигранти. Европа ще се окаже в още по-лоша ситуация. Е, миграционните потоци са нещо фатално. Държавните и правителствени глави е, ще трябва да се справят с е, тази ситуация и да сложат край на впечатлението, което създават сред гражданите, че не се прави достатъчно което дразни хората. Ще преминем към гласуването. Ще а, има сигурно искания за електронно проверки, но най-напред нека да направим проверка дали функционират а, машините за гласуване. Моля ви да сложите картите си в машините. Начало на гласуването, на пробното гласуване. Можете да гласувате. Няма проблеми с картите, доколкото се виждам. А, il est en trop, mon... А, всъщност, е, моя глас е малко повече, така че няма да се из... очудвате, че няма да гласувам. Това означава, че председателят е неутрален. Аз мога да гласувам само ако представителите на моята политическа група, някой от тях отсъства и сме под квотата. Има 35 карти. Няма проблем с машините за гласуване. Най-напред искам да ви приканя към трети раздел административни разходи. Nous avons à nous... Ние трябва да се произнесем по а, предложения компромис, който първо трябва да се гласува анблок. Гласуването беше поискано по няколко изменения. Ще започнем с гласуване по компромисните предложения, след това ще имаме разделно гласуване по изменението, което трябва да бъде гласуването и ако мине, ще включим в компромиса. Предлагам да процедирам по този начин. Първият компромис по трети раздел от 1 до 3 функции за административни цели. Кой е за това компромисно изменение. Кой е против? Въздържали се? Deuxième блок. Втория блок. Трети раздел. Разходи. Кой е за? Кой е против? въздържали се. Второто компромисно изменение е прието. Преминаваме към отделните гласувания сега. По А300-0103 и 030301 има изменение на госпожа Гресле. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Хикс Хикс 01021104, Хикс Хикс 010211, изменение на Инта 6602, кой е за? Против електронно на проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Изменението се приема 19 за, 16 против. Изменението на господин Сървама 10.01.05.15 отпада, защото се гласува компромисното изменение. Първо компромисно изменение, което обхваща изменението S&D. и изменението на господин Сарвама. 4360, кой е за? Против? Въздържали се? Компромисното изменение се приема. Останалото отпада. 32.01.05.21 и следващото на ИТРЕ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 32.01.05.23 и 3.52.91. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 21.01.04.04. Изменение Ферера от Комисията по бюджети. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към забележки, към номенклатурата. 29.01.04.01 Изменение Ферейра. Кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че се отхвърля. 19.01.04.01 на Гонзалес Пеняс. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Поред 16.03.02.04 изменение Муди Хауит. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 0101 S0202 изменение на Грасле. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 31010701 от изменение Зюбер, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Арения Хикс Хикс 01, изменение на Гуя 7413, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към резервите 32010523, изменение на зелените, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, 30011301, изменение Грасле, кой е за, против, въздържали се, приема се. Рядове 240107 А3010101, изменение на госпожа Гресле, кой е за, против, въздържали се, приема се. Eh euh, така, приключихме за административните разходи по трети раздел. Преминаваме към агенциите. За агенциите, същото както и преди, И първо ще разгледаме компромисите и после отделните изменения. Първият блок има за цел да установи бюджета за, проекта за бюджет. Кой е за? Против? Въздържали се? Този компромис се приема. Вторият блок за против въздържали се приема се третия блок кой е за кой е против не видях да всички ръце да се вдигат, така че нека да го гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега отделните гласувания. Ред 18.02.03 18.02.03.01, 18.02.03.02 за Frontex. Кой е за? Против. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18 против, 15 за, 2 въздържали се. 17.03.10 Изменение 46.20. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18.02.03 ЕКР 82 000. За против, въздържали се, отхвърля се. 18.02.04 е къра 82.07 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33.02.07 къра 82.06 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега резервите. Ред 120206. Изменение Гиголд 4495 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Забележките. Ред 040311. ФЕМ 6009 за против, въздържали се, отхвърля се. 040312 12 6025 за. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 4002 е покрито от това, което гласувахме. Сега 06020302 изменение бюджет 4136 на Негреско за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20.02.05 Първо Екон 6309 за. Против. Въздържали се? Приема се. ЕНП 7538 се покрива от това, което гласувахме, както и е на социалисти и демократи 7039. АЛД 8002. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Бюджетен 4105 на господина Ли което, което се покрива от предишното. Няма да го гласуваме. 320210 и 35304. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 18.02.03 на зелените. 7718. Кой е за? Господи Тарон. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18.02.03. Не. Зелените. Или Б 59.98. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Фем 60.21 и бюджет. И това е всъщност ред 18.03.02 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 46.31 се покрива с предишното. Ред 330207. ФАМ 6033. Също се покрива от блок 1, който беше прият. И приключихме с агенциите. Стигаме до а, функция 1а. Същата процедура, както до сега. Ще разгледаме с приоритет компромисите, които са блокове и после ще разгледаме отделните изменения. Първият подблок, който възстановява кредитите по бюджета. За кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Вторият блок. Гласуваме го. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Третият. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до гласуването по отделните изменения ред 010104, две изменения. ГУЕ 7415 и бюджет 4389. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Ред 010201. Три изменения. Идентични са и FTD 7850, Гурет бюджет 4390, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Ред 010406, AFDD 7851. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Ред 020202, ГУЕ 7264 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 02040203, ГУЕ 7267 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две идентични изменения 04 0265 ГУ 14 и 0407 бюджет 4423. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се и двете. 04-03-01-01 ГУ 72 7274. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Екър 8202. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 04030105 Екър 8204. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 0403-0106 и FDT 7866 за против въздържали се отхвърля се 0403-0108 FDT 7853 за против въздържали се отхвърля се 04030201 екър 8205 за против Сдържали се. Отхвърля се. 060205 7878 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12.02.01, две идентични изменения и FDD 7888 и бюджет 4451. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят се. 14.04.01, бюджет 4609. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 15.02.02, бюджет 4615. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Резервите. Ред 12.02.03. Първо изменение е СНД 71.48 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 6305. Той отпада, защото приехме предишното 7148. Също отпада и бюджет 4494. Ред 32050101 бюджет 4111 изменето е оттеглено. Ред 32050102 на зелените 7741 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 4112 е оттеглено. Стигаме до забележките. Ред Линк бюджет. Ред 010201, бюджет 4390. Можем да считаме, че комисията вече се е произнесла по него. При гласуването в блоковете. Отхвърля се, значи. Ред 02010601, бюджет 4133 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 2010601, бюджет 4398 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 4638. Разделно гласуване по първата част. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се първата част. Втората част е оттеглена. Две изменения на АЛДЕ 8079 и бюджет 4107. Те са идентични с една нова формулировка. Няма да ви го чета. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се измененията. Изменение ФАМ 6000 за, против, въздържали се. Приема се. ГУЕ 7261 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 4393. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 6323. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 020202. ГУЕ 7263 с нова формулировка. Виждате я. Кой е за? Против. Въздържали се. Ще поискам гласуване. Моля, гласувайте електронно. Не видях добре. Край на гласуването. Отхвърля се 22 против, 13 за. Бюджет 499. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. ФАМ 6001 за. Про... Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте е клю. Край на гласуването. Отхвърля се 18 против, 15 за, 2 въздържали се. Ред 020301, бюджет 4061 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджет 4064 за против, въздържали се, отхвърля се. 020301 изменение 020301, фам 6002 за против въздържали се отхвърля се наред 0204 фам 6003 за против въздържали се, приема се. Ред 0204 0202 ФАМ 6004 е, за, против, въздържали се, приема се. Ред 0204 0203 ФАМ 6005 за, против ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Чета е клю. Край на гласуването. Отхвърля се 18 против, 15 за, 2 въздържали се. 0204-0301, бюджет 4147 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Наред 04030103. две идентични изменения, СНД 7045, бюджет 4085. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. На същия ред. ФАМ 6007. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Същия ред Емпла 62-60, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Наред 04030104, бюджет 41-40. кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 4266 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 0403-0105. Бюджет 434, Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две идентични изменения. ФАМ 6024, бюджет 4001. Кой е за? Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Le е est клюв Край на гласуването. Отхвърля се 18 против, 15 за, 2 въздържали се. 0403016 ампула ампло 6297. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Ред 0403020 бюджет 4262. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 04030203, бюджет 4135. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение Ампла 6108 с устно изменение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И друго изменение. ФАМ 6008 за. Против? Въздържали се? Приема се. Ред 0602-0101. Зелените. 7722 е оттеглено. Ред 0602-0102. Тран 5611. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. На ред 0608. Бюджет 4070. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 080201 фам 6010. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 08020202 фам 6011. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 08-02-02-03, бюджет 4238 за, против, въздържали се, приема се. Е, ред 090302, бюджет 4138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.03.01. Бюджет 41.42. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 14.04.01. Бюджет 41.46. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 15020101 АЛДЕ 8027. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Същия ред ФАМ 6012. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15.02.03. Кул 58.12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Ред 15.03. ФАМ 60.13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Ред 24.02.01. Бюджет 41.43. За. Против. Въздържали се. Приема се. О, отхвърли се, извинявайте. 29.02.01. Бюджет 45.86. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32.02.01.02. Бюджет 40.50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 320202, бюджет 4051. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И приключваме с а, функция 1А. Минаваме към 1Б. Et nous embrayons direct. Преминаваме веднага към отделното гласуване 040260. Изме две идентични изменения. ЕМПО 6243, ВЕР 7728. Кой е за? Против. Възържали се. Отхвърля се. Ред 040261. Вер 7730. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Вер 7731. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 040262 МПО 6203 плюс 2 милиона евро. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 040264 инициатива Младежка заетост има компромис, внесен от е, докладчика. Кой е за компромиса? Против? Въздържали се? Приема се следователно измененията след този ред се отхвърлят. Преминаваме към ред 040601, бюджет 4447, плюс 187 573 056. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 6281 плюс 20 милиона евро. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващото изменение е оттегнато. 040602. МПО 6293, идентично на бюджет 4412 плюс 1 милион и 60 хиляди евро. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 130363. ГУЕ 7301. Идентично с бюджет 424 за малко повече от 6 милиона евро. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 13.04.60, ГУЕ 7302 и бюджет 4606 за малко повече от 18 милиона евро. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Ред 22040302 5035 за 6, малко над 6 милиона. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Ред 130360 Изменение на госпожа Гресле, бюджет 406, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Ред 130362 бюджет 4302 на госпожа Гресле, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Ред 130460 бюджет 4063 измерението Белдер, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега е, ред 040260, бюджет 462 Белдър. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 040264 е 7273, идентично на бюджет 4407. Кой е за? Против? Въздържали се? да направим проверка, тъй като не съм много сигурен. Е Край на гласуването. Добре. L'amendement е repoussé par 23 voix contre. Отхвърля се. На същата линия ФЕМ 606 за, против, въздържали се, приема се. На същия ред бюджет 4247 на господин Бьоге. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Бюджет 4265. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Ред 040601. Бюджет 4447. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 06020104, ВЕР 7724, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Ред 130360, бюджет 4306 на госпожа Кресле, кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. Ред 130362. Бюджет 4307. Госпожа Греста, кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Ред 130363. ГУЕ 7301 и бюджет 4324. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Ред 13.03.64.01, социалисти демократ 7048 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.04.60, ГУЕ 7302 за, против, въздържали се, отхвърля се. Същия ред е бюджет 4606. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Приключихме с функция 1b и преминаваме към функция 2. В съответствие с одобрената процедура подлагам на гласуване два блока, които са резултат от компромис. Първият подблок за възстановяване на кредитите по проекто бюджета. Кой е за? Против? Въздържали се? Този блок се приема. Вторият подблок за против въздържали се приема се. Преминаваме към отделното гласуване на измененията. Бюджетен ред 050203 ВЕР 7710. Кой е за? Против. Извинявайте, но трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 гласа за, 18 против. Ред 11. ГУ е 7285. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Ред 05020812, бюджет 4430. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. На същия ред. Е, социалисти и демократи 7032. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 0502 1202, кой е за, против, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 11 гласа за 20 против. 0502-1301 В7708. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 0502 05 011. бюджет 461 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 050880 изменение ВЕР 7716 кой е за, против, въздържали се, Отхвърля се. 07010401 изменение ГУЕ 7289. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Ред 110303 изменение ГУЕ 7297. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. изменение на господин Ферейра. Същата съдба 11.03.03, ГУЕ 7.99, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Ред 11.06.60, изменение ГУЕ 7.298, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Ред 1106-6201, ГУЕ 7300, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 1106-65, бюджет 4455, кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. По резервите 05030110, бюджет 4493, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към забележките. Бюджетен ред 05020599, изменение Агри 5423, кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Ред 0502-1299, изменение Агри 5426, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 4041 е идентично. Бюджетен ред 05030101 НД 6144. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Ред 0503010. Изме... Бюджет 4493. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. На същия ред. ВР 7712. За против, въздържали се, отхвърля се. На ред 070201 изменени с 300 демократи. А това е включено в компромиса. Преминаваме към ред 07 а Извинявайте, господин Таран. Извинявайте, господин председател, имах чувството, че а, смъртоносните борби с бикове са приятели не отхвърлени или поне така разбрах от превода на изменението 7712 е отхвърлено. Искате да проверим ли? Отхвърля се. Искате да проверим. Гласувайте. Става дума за 77-12 да няма подкрепа за смъртоносните а, борби с бикове. Край на гласуването. А, приема се. 16 за, 15 против и 3 въздържали се. Моля за извинение. Bien, on a dit que à la ligne... Казва, че на черед 070201 това е включено. На ред 070202 бюджет 4059 кой е за? Против? Отхвърля се. Е, на ред 6703 Агри 5425 кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Господин Саварма поиска да направим проверка а, на ред 050301010 електронно Става дума за изменение бюджет 4493 на ред 05030110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И ако искате проверка, моля ви, Нека това искане да се отправи веднага, след като обява резултата. Приключихме с този раздел, тъй като изменение 492 е идентично с предишното и следователно е отхвърлено. Приключихме с, с функция 2. Ouais sur la rubrique trois Функция 3. Продължаваме. В 18.30 трябва да приключим, но може малко да удължим. И така преминаваме гласуване към рубрика 3. Функция 3. Има три гласувания анблок, които са резултат на постигнат компромис. Първият кой е за първия блок? Против? Въздържали се? Приема се. Втория блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Третият блок. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Сега отделните гласувания, унези, които не са обхванати от 3 блока, които са резултат от компромиса. Ред 170401, бюджет 4624, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. ЕНВ 6124, кой е за? против, въздържали се, приема се. Ред 18010601 бюч, 4502, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Ред 18020101 бюджет, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 18.02.01.02, бюджет 4499. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Ред 18.02.01.03, бюджет 4627. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Ред 18020104, ГУЕ 7318 и БАЧ 4496. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Ред 180208, БЮ 4332. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Ред 180303, Бюджет 4332. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ален Люинь. 18.02.01.04. Изменение на групата на социалисти 7046. Кой е за? против. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 11 за, 22 гласа против, 2 въздържали се. 180301, 18030102, 030103, 0405. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Инициатива Европа за гражданите 1804-0101, 1804-0102, август 65-60. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващият ред. Гласуването по него отпада. Сега по забележките 090505 на култ 5807. Кой е за? Против? Против? въздържали се, приема се, ред 150401, култ 5843, кой е за, против, въздържали се, приема се, ред 16030102, авго 6550, кой е за, против, въздържали се, Приема се. Ред 160304, бач 3040, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Ред 170301, алде 8075, плюс устно изменение на докладчика. Имате текста, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Ред 170401, бат 4148. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 170402, Гуя 7325 и Бълч 4625. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 170403, б 4060, кой е за? Против? Въздържали се? Струва ми се, че се отхвърля. Но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. <laughs> Приема се с 18 е, гласа за, 17 против. Извинявам се. 17.04.04, Гури 73.27, Бил 46.26. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 18.02.01.01. Първото изменение ФМ 60.14. Кой е за? против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22 гласа за, 11 против, 2 въздържали се. По същия ред, две изменения, ГУЯ 7316 и бил 45 000. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Отхвърлят се. 18.02.01.02 първо изменение бил 44.97. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Бот 4057. Кой е за? Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. По същия ред ГУЕ 73-17, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. По същия ред бюджет 44-28 за, против, въздържали се. Отхвърля се ред 18.03.01.01, първото изменение е в М6041. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Изменения 73.19 на ГУЕ и 43.31 на бюджетната комисия. Те са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Ред 18.03.01.02, бюджет 45.04. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Ред 18.04.01, изменение БУЧ 41.15 на БГ с устно изменение. Текстът е пред вас. Кой е за? против, въздържали се, приема се 330201, бил 4597, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение ФМ 6023, ГУЕ 7407, БИЛ 4596, те са еднакви. Кой е за всички тях? против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 19 гласа против, 15 за. Трите изменения се отхвърлят. Ред 330202, ФЕМ 6042, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Ред 330301, ФЕМ 6026 и бил 4003, те са еднакви, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Eh bien, mes chers Уважаеми колеги, мисля, че вървим добър ритъм. Ще оставим списъците тук за вечерта и утре ще продължим. Утре сутринта с функция 4. Някой иска ли да каже нещо? Няма желаящи. И така, закривам заседанието до утре сутринта, 9 часа сутринта в същата зала. Bon,